само с един участник. Във всяка обществена статистика и в унгарските статистики може да се види какви са данните и става ясно, че през 2017 година този дял е спаднал до 26% няма представители на страни, в които да има по-добри данни, що се отнася до обществените поръчки. Не трябва тук да се изготвя становище върху една концепция, която е невярна всичко, което е свързано с Унгария и всички анализи показват, че през последна, че през последните пет години подобряваме тенденциите. Данните показват, че има подобрение. Въпреки, че Унгария между 2004 и 2010 е имала големи проблеми с корупцията. Но тогава никой не ам, нададе глас, що се отнася до корупцията по това време в Унгария. Искам да кажа, че е много несериозно това отношение от страна на Института за изследване на корупцията и ам, този орган се възприема като такъв, който изготвя обективни становища. Този орган а, публикува статия в Унгария и в а, европейски медии също така но там няма експерти, които да работят в този институт в кавички е, и да може е, този институт наистина да се разглежда като някакъв е, орган. Този институт се опитва уж само да предаде общественото мнение що се отнася до завишените цени. Няма документ в този институт, според който европейски средства да са използвани по проекти, да са използвани за проекти, при които цените не са, били, не, не са били съобразени с пазарните. За ам, завишени цени можем да говорим само когато в едно, по едно и също време на пазара се изпълняват а, сходни проекти и се предоставят сходни услуги. От една страна говорим за обществени поръчки, независимо дали са финансирани от национал европейския бюджет и от друга страна Имаме друг проект на пазара, който е бил с различна цена при едни и същи условия. Това не може да се докаже, защото това не е така. При обществените поръчки, независимо от финансирани от национално или европейския бюджет, цените не са били завишени, независимо дали е става въпрос за проекти или услуги. И не на последно място искам да кажа, уважаеми колеги, че е, това според мен е проява на лош хумор, а именно, че Европейския парламент иска да упражни финансов натиск върху една европейска държава и иска да я принуди да се присъедини към Европейската прокуратура. В Европейския съюз това се организира в рамките на засиленото сътрудничество, т.е. държавите членки доброволно могат да се присъединят към този орган. Към Европейската прокуратура 8 страни решиха да не го правят. Швеция, Дания, Обединеното кралство, например. Те няма да направят нещо такова. И имаш, има възможност, разбира се, ако смятате, че това участие е задължително, трябва да бъдат изменени договорите и тогава всички трябва да се присъединим. Искам да кажа, че а, това е неприемливо, защото говорим за доброволно участие в а, този нов орган, и се взимат предвид само две държави членки, които не искат да се присъединят. Не, и те не се присъединяват не защото не искат, а защото имат други представи. в Швеция случаят е сходен. Е, nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök asszony. Én azt gondolom, hogy ez a mostani... Госпожо председател, проекто становището, според мен, ще претърпи изменения. Ще бъдат включени допълнителни елементи и факти, свързани с откроените проблеми, след като бъдат несени изменения. доколкото разбирам, когато унгарското правителство Е, иска да подобри някои статистически показатели. Ще положи максимални усилия е, за тази цел. В Унгария процедурите с е, един участник в търг е свързан с процедурите с много участници. защото много често печелищите такива търгове са приближени до правителството. Не виждам защо се води тази истерична кампания от страна на правителството срещу неправителствени организации. Може би защото те представят неудобни за правителството факти, а правителството има доста неща, които би искало да прикрие. Що се отнася до завишаването на цените – Инвестиционните проекти в Унгария са изключително сложни. Те нарочно се превръщат в толкова сложни, за да се изключи участие на много, много дружества. Някои от цените на проектите са невероятно завишени – По отношение на Европейската прокуратура, аз считам, че едно честно правителство няма да се позовава на въпроси, свързани с отстояване на суверенитета. Все пак това правителство получава милиарди евро помощи и трябва да положи максимални усилия, за да избегне каквито и да е съмнения и би трябвало да се присъедини към Европейската прокуратура. Другите държави, които остават извън Европейската прокуратура, не са бенефициери. Те не получават такива средства в бюджета на Европейския съюз. И не мисля, че бенефициарите трябва да имат правото да се самоконтролират. Благодаря представителя на Генерална дирекция правосъдие на комисията. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. По отношение на това, което чухме от различните изказвания, бих искала да кажа, че искаме отново да подчертаем, че комисията е твърдо ангажирана с спазването на законодателството и ценностите на Съюза, включително това, което е заложено в Хартата за основните права и ще използва всички средства на свое разположение за тази цел. Комисията следи за състоянието на корупцията в държавите членки в рамките на европейския семестър и на базата на докладите по държави съветът може да отправи конкретни за държавите препоръки Неодавна, на 7 март на настоящата година, комисията публикува докладите по страни, където се прави анализ на основните предизвикателства, свързани с корупцията в някои от държавите членки, сред които и Унгария. В този доклад има някои позовавания, че съществуват сериозни рискове и пропуски, които са пречка за инвестициите, за рез... разпределението на ресурсите, за економическата ефективност и растежа. Комисията много внимателно следи работата в комисията Либе на Европейския парламент, където се подготвя доклад за евентуално за действие действане на член 7, алинея 1 от договора за Европейския съюз. Това е, което искаме да кажем от наша страна на този етап. Благодаря ви. Представителят на ОЛАФ има думата. Благодаря, госпожо председател. От страна на ОЛАФ искам да потвърдя че трябва да се внесат някои дребни корекции в данните, които се цитират проекто становището. Общо взето цитираните данни са а, точни. Те се отнасят за 2016 година. Но за да се предприемат нужните действия от другите служби на европейско и национално равнище относно препоръките, Данните за 2017 се разглежда в момента и към момента все още не мога да я предоставя, защото очакваме решението на генералния ни директор. Предполагам, че той ще вземе това решение скоро и ще ви предоставим тази информация. Това са нещата, които имаме да кажем от наша страна. Благодаря. Срокът за изменения е 5 април. Така ли иначе нищо не мога да направя. Очаквам да имате много предложения за изменения. Кога ще дойде генералният директор е въпросът ми. Знаете ли нещо по въпрос? В 11 часа трябва да е тук. Така беше планирано. И за това питам дали планът е запазен. 12 та точка. Кохезионната политика в Унгария, Полша, Словакия и Чешката република от присъединяването насам нещата са се променили. Имаме информация от седмият кохезионен доклад. Един час имаме на разположение за тази точка. Може ли някой да ам, се погрижи за това генералният директор да дойде? Господин Пош.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 Добро утро, колеги, госпожо председател. Днес ще говорим за кохезионната политика в три държави от Централна Европа. Не знае защо искаме да говорим точно за тези четири държави, тъй като доколкото ми е известно има 13 държави, които се присъединиха към Съюза. И ако искаме дискусията да е всеобхватна, трябва да проявим интерес към всичките 13 държави, всички държави, които използват кохезионни средства и за двата финансови периода. Когато говорим за освояване на средствата, не виждам защо трябва да обръщаме внимание само на тези четири държави и защо да разделяме вниманието си между тези държави, които са в Съюза от преди и десета и след това. Ние сме получили 24 милиарда от Европейският съюз и допълнително средства от бюджета на Чехия. Но имаме проблеми с освояването на средствата. Не винаги сме освоявали всички налични средства. Ситуацията обаче непрекъснато се подобрява и при настоящия програмен период резултатите са доста по-добри. Оперативните програми могат да се натъкнат на някои проблеми. През 2015 година имаше проекти на стойност 36 милиарда евро, включително съфинансирането. Ние сме една от държавите, която има най-висока разреж заедно с Унгария, Словакия и Полша. И близо половината от територията на Чешката република е над 50%, извинете, с над 70% от средното за Съюза. Едва ли това щеше да се постигне без да функционира добре политиката на сближаване, независимо от многото проблеми, които бяха споменати и сигурно отново ще бъдат повторени. Всички държави, които използват а, кохезионни средства, реализират растеж, развиват се по-добре от преди, въпреки рецесията. Освен това, искам да спомена, че вчера се запознахме с доклада на комисаря за борбата срещу корупцията и само Девет държави са приели стратегия, но Чешката република, Словакия и Унгария сред тези държави. Нито пък сме имали някакви проблеми с условията, кой да получава средствата. И правилата за търговете бяха част от условията. Държавите членки се договориха да се сътрудничат по-добре, да създадат Европейска прокуратура, за да се защити Европейския съюз по-добре срещу злопотребата със средства от 20-те държави, които искат да се включат в Европейската прокуратура, искат да има по-ефикасна процедура и по-добро равнище на взаимодействие на национално равнище и на равнище Европейски съюз. Унгария, Полша, Словакия, Чешката република са в тази категория. До сега никой не е твърдял обратното, като си има предвид като си имат предвид проблемите. В някои страни те са по-големи, в други са по-малки. Днес ще говорим за тези четири страни, но не значи, че а, това не се отнася до останалите, към генералния директор да ни обясните какво се случва със средствата в тези страни. Уважаема госпожо председател, добро утро. Благодаря, че ми давате тази възможност да се изкажа пред вас. Моментът е подходящ да погледнем какво е общото развитие на четири много важни държави членки и също времено четири държави, които са сред основните получатели на средства по линия на кохезионната политика, от както се присъединиха към Съюза през 2004 година. На този слайд виждате някои основни данни, свързани с е, развитието на БВП на Полша, Чешката република, Унгария и Словакия в сравнение с е, средното ниво за Европейския съюз, който е показано с е, пунктирна линия. През 2004 започваме от 100 и виждате, че тази пунктирана линия остава най-равна. Останалите линии показват положително развитие в брутния вътрешен продукт на тези четири държави членки. Освен това, може да се види, че има съществени разлики между четирите държави. Унгария е много близко до средното за Съюза и в относителен смисъл тя догонва в най-малка степен развитите страни. Чешката република е малко над средното за Европейския съюз, що се отнася до економическата динамика и има водещи страни в това отношение. Това са Словакия и Полша. Особено, що се отнася до Полша, забележителното е, днес е, че Полша успя да премине през економическата криза, без да реализира а, отрицателен растеж дори през 2009 и 2010 година. Считам, че това е благодарение също и на важния принос, който бяха осигурение. Имаше финансиране за периода 2004-2006 и началото на периода 2007-2013. Ако видите какви са съвкупните цифри за растежа, виждате, че от 2004 Съюзът има растеж с а, някъде около 15%. Това е за целите 13 години. Това се дължи, разбира се, на трудностите, свързани с кризата. Виждате, че Унгария има едва 16%, не е много по-добре от средното. След това виждаме Польша и Словакия, които са най-добрите, що се отнася до постиженията в тази област. Те са близо до растеж 70% съвкупно за тези 13 години. Освен това, що се отнася до последните развития, моделите са сходни. Унгария е малко под останалите три държави. И какво е отражението на всичко това, що се отнася до БВП на глава от населението и покупателна стойност, сравнено с средното за Европейския съюз. Виждаме, че има значително догонване което се извършва най-вече в Полша и в Словакия. Има също убедително догонване от Чешката република, която тръгна и без друго от по-високо равнище и малко по-скромни са тенденциите, които започнаха Всъщност Унгария, която беше втората като просперитет, но сега 30 години, 13 години по-късно в относителен смисъл тя е най-слабо проспериращата от четирите Полша вече е изпреварила Унгария в това отношение. Промените в процентно изражение са също доста впечатляващи. Полша и Словакия с 21% пункта са запълнили част от разликата със средното от Съюза. Полша имаше малко около половината от средното, е достигнала до 71%, Словакия от 57% на 7,8%, Чешката република, не бива също да забравяме на не, тя сега има 90% и е почти наравно с е, Испания към момента. Относно социалните показатели. Знаете, че кохезионната политика – е за сближаване в социално и в економическо отношение. Европейския социален фонд е, допринася за заетостта. Виждаме, че Польша и Словакия, когато се присъединиха към Съюза, бяха на много високи нива, що се отнася до безработицата там в резултат от преминаването към, от централно планирана економика към пазарна економика. Имаше висока безработица, близо 20% през 2004 година. Ситуацията беше най-благоприятна в относително изражение в Унгария през 2004 и много по-благоприятна в Чешката република. 13 години по-късно забелязваме, че както Полша, така и Словашката република са наваксали, ако не и не са изпреварили средното за Съюза и то с а, доста внушителен резултат, специално за Полша. Чешката република към момента е водеща в Европейския съюз, що се отнася до ниска безработица 2,4% съгласно последните данни. Това е най-низкият процент на безработица в Европейския съюз. Полша премина от ситуация на масова безработица към ситуация на недостиг на работна ръка в много сфери и към днешна дата тя доста широко отваря своя пазар на труда за работници от Украина в опит да се справи с този недостиг на работна ръка. Тоест, виждаме, че резултатите са много положителни от присъединяването на сам. Друг социален показател се отнася до населението, изправено пред риск от обедняване или социална изолация. Имаме данните, които са от 2005 година. Отново и тук ситуацията се подобрява и в четирите държави. И най-впечатляваща е тази промяна в Полша, където този риск от обедняване е намален а, с повече от 15% и сега е някъде близо до а, средното ниво за Европейския съюз. Останалите държави членки също имат промени, но те не са чак толкова добре. Унгария е над средното за Съюза все още. Чешката република и по този показател има най-низките цифри, дори под средното за Съюза. Някои чешки официални лица успорват данните, защото твърдят, е, че има някакви проблеми с дефинициите в Европейския съюз по този въпрос и изчитат, е, че се представя твърде розово ситуацията в Чешката република. Но ситуацията там е, е доста добра като цяло. Относно уменията на работната сила, както се вижда на следващия слайд, тук наблюдаваме огромен напредък. Ако се поставим с делът на населението между 30 и 34 годишна възраст – които е, имат е, дипломи. Виждаме е, рязко покачване на процента. Дори в случая с Чекия се умножава по 3. Това въжи и за Словакия. Три от четирите вишеградски държави – почти са достигнали средното ниво за Европейския съюз, което е малко под 40% е, по данни за 2017 година. А Польша дори надмина средното за Съюза и сега там процентът е 45,6. Всички държави членки, за които говорим, с изключение отново на Унгария, са постигнали повече напредък, е, отколкото е средното за Европейския съюз. Това е много важна информация, тъй като дава представа за потенциала за растеж в бъдеще. В началните етапи на догонването, те са винаги най-лесните, тъй като се характеризират с стабилна регулаторна рамка, присъединяване към вътрешния пазар, което привлича доста преки чуждестранни инвестиции и позволява да се постигне бърък с напредък в началото. И всички те четири държави членки са се възползвали от този ефект, но след това се достигат нива, които са близки до средните за Съюза и тук възникват повече предизвикателства, защото се оказва, че е необходимо да имат по-добре обучена работна сила, за да се премине към по- иновативен модел на растеж. Можем да се надяваме, че поне един от е, елементите, които са необходими, вече е на лице в четирите държави членки, за да могат е, да продължат по пътя си на сближаването. На този слайд е, в резюме Thank you. Um, we can see в е, резюме е представено едно обещаващо явление за това бързо догонване в е, три от четирите вишеградски държави. Това явление е свързано с водещата роля на столиците. За Чешката република има малко увеличение на средните разлики между регионите. В Польша е малко по-видима тази разлика, в Словакия е най-видима разликата между регионите. В тези три случая Прага, Мазовецки, Варшава, Братислава са градовете, където беше реализиран много високо развитие. Те се развиваха по-бързо от средното. В Унгария има леко намаляване на регионалните разлики. Столицата се развива малко с по-бавни темпове, отколкото останалите части на страната в Унгария. Това е нормално явление, когато първоначално имате висок растеж, се получава концентрация на този растеж. Но бих казал, че и тук средствата, които предоставяме, позволиха тези разлики да останат в разумни граници, и да дадат възможност на всички региони да се развиват по-бързо, отколкото биха се развивали без тази подкрепа. Как постигнахме тези резултати? Имаме доста впечатляващи данни за средствата, които се предоставят по линия на политиката на сближаване – и също интензивността на помощите на глава от населението на година. През 2007 и 2013 в Чешката република този интензитет на глава от населението е най-висок. Унгария е близо до същото ниво съвсем малко под него. За същия период Словакия е държавата, която е, е най-високо в класацията, заедно с Естония. Тук имаме четири държави членки, които са се възползвали и в исторически план погледнато от най-голямата подкрепа от страна на Европейския съюз за период де-факто от 20 години. Казвам де-факто, тъй като ефекта от настоящия период ще бъде усетен през 2023 година, тъй като тогава ще приключат доста от програмите. Тоест, част от ефекта все още не се наблюдава. Виждате също, че като дял от БВП подкрепата беше много впечатляваща. В Унгария е получавала последователно най-много като дял от БВП през 2007-2013 близо 1% в повече, отколкото останалите три вишеградски страни. За същия период те също получават малко повече, отколкото останалите. По какъв начин а, се развиват държавите в момента през настоящия програмен период? Унгария на практика е разпределила почти всички средства по кохезионната политика по конкретни проекти, както и по финансовото изпълнение. Тя е начало сред тези четири държави. Останалите три вишеградски държави са малко под средното ниво за Чешката и за Словашката републики и малко над средното за Полша. Полша и през този период е, се развива много последователно в сравнение с предходните периоди, постига напредък по един много хармоничен начин. Добре освоява средствата за настоящия програмен период. На този слайд шрифта е малко трудно четим отдалече, но не е необходимо да се фиксирате върху всички тези цифри. Това е класическо представяне на очакваните резултати от настоящия период в области, в които все още оказваме подкрепа за много проекти например водоснабдяване, отпадъци, транспортна инфраструктура, широколентов интернет, подкрепа за а, фирми. Това, което искам да подчертая, е, че за този период, и това е свързано с коментара, който направих по-рано за необходимостта да се промени постепенно подходът, за да може да продължи изближаването. И четирите държави членки обръщат засилено внимание на научно-изследователската и развойна дейност. И в четирите държави членки ще а, увеличат значително разходите си за научна дейност изследователска и развойна дейност до 2020 година. Ние считаме, че това е правилният подход е, и така сме го договорили всъщност с е, четирите държави членки. Освен това, така виждаме нещата за настоящия програмен период. Ще се прилагат стратегии за интелигентна специализация с допълнителен акцент е, върху научно-изследователски и развойни проекти. Е, малко на страна ще бъдат оставени инфраструктурните проекти, ще се обърне внимание на уменията. Виждате, че пазарите на труда на тези държави членки е, стават все по-наситени и за това трябва да се обърне внимание към подобряване на уменията на работната сила там. И в заключение бих искал да ви представя как изглежда макроекономическия модел, който прилага Генерална дирекция ЕКФИН в опит е, да прецени какъв ще бъде нетния ефект върху БВП в четирите държави членки. и които е, са свързани с разходи по политиката на сближаване. Като вземем целият период от време, Взели сме 2017 като междинен резултат, тъй като все още нямаме данните за 2014-2020, но за 2017 на базата на миналите разходи по хоризонната политика разчетът показва, че БВП на четирите държави са а, с 1 процентен пункт по-високи от това, което се вижда на слайда. Тоест, ако нямаше кохезионна политика а, в Польша, ще има под 7%, 7 по-малко. В Унгария ще бъде по-нисък БВП с 5%, в Чешката република и в Словашката република с малко под 4%. Ще бъде по-нисък БВП. И бих искал с оговорка да кажа, че кохезионната политика изпълни основната си функция да помага на по-слабо развитите региони и държави членки да се сближат, да достигнат поне до средните нива за Европейския съюз. Разбира се, не трябва да забравяме, че успехът в една от тези четири държави се дължеше в голяма степен и на преките чуждестранни инвестиции. За да може кохезионната политика да продължи да оказва положителен ефект върху економиките на тези страни, следва в бъдеще да обръщаме все повече внимание на новаторството и на придобиването на нови умения. Благодаря ви. Благодаря ви, господин генерален директор. Много интересно беше представянето ви. Щеше да е много лошо, ако бяхте казали, че имаме 260 милиарда от 2007 и 260 милиарда, които са представени тези четири страни, ако нямаха никакво въздействие, ще, ще да е много лошо. Трябва да говорим, разбира се, когато има проблеми, но и когато имаме резултати. Днес е тук сред нас господин Фим. Той е представител на Европейската сметна палата. Той е за първи път тук сред нас в това си качество. Може да вземете думата от името на Сметната палата, ако искате, но не трябва. Госпожа Баялова поиска думата. Uh, Благодаря, госпожо председател, господин генерален директор. Винаги е добре да направим анализ на бенефициентите от политиката на сближаване. Научих две интересни неща. Нищо не е черно и бяло, дори и в комисията по бюджетен контрол. Понякога лошите става добри. Второ, комисията може да предостави интересни и точни данни, за които настоявахме в процедурата по освобождаване на отговорност. Дадахте ни много конкретни данни, нещо за което настояваме отдавна, за да определим истинското въздействие на политиката на сближаване. Хубаво е да споменаваме положителният опит, успешните практики. Има една карта на проектите в Чешката република, на която се вижда къде са проектите и каква е местната им добавена стойност. Аз мисля, че не е необходимо да говорим за истинската полза от, полз, от политиката на сближаване. Вие дадахте конкретни цифри. Моят философски въпрос към вас е следният. Аз мисля, че полза от политиката на сближаване имат не само четирите страни. Ползата е за целия Европейски съюз. Ние е, говорим за европейска добавена стойност и на тази европейска добавена стойност можем да гледаме от различни гледни точки. Е, Една от добавените стоености е политиката на сближаване. Това е истинския характер на добавената стойност. Всеки отделен проект, един отделен проект сам по себе си може да няма добавена стойност, но взети заедно всички проекти имат. Така че това, което описахте, ще има въздействие и добавена стойност за целия Европейски съюз тъй като се повишава качеството на околната среда, економическата среда. Виждаме ли това европейска добавена стойност, това, което казахте? Не говорим ли за истинска европейска добавена стойност? Някои от данните бяха много интересни. И бъдете примери за други генерални дирекции. Колегата Ждаховски. Благодаря, господин генерален директор. Много бяха интересни данните. В чешката, за Чешката република би трябвало да, вие да дойдете с мен в Чешката република, за да представите тези данни. Но аз съм много положително и изненадан от това, което представихте. Моят въпрос е за комисията по бюджетен контрол. Ние искаме да разберем как добре да управляваме тези процеси. Тук имам някои брошури, които представят успехите в Чешката република. Можете да направите сравнение с други страни. Ползата не е само за, полската, за Чешката република, за цяла Европа, защото е, много от фирмите, които участваха в процеса, са от Западна или от Северна Европа. Но моят въпрос е следният. Ние възлагаме много проекти на непрозрачни фирми. Много често никой не знае каква е структурата на фирмата. Кой стои за тази фирма? Може би има средства, които идват от Русия или от други страни. Има ли някакви проблеми, на които трябва да обърнем внимание? Второ, Приключили ли сте разследванията, извършени от полицията за следващия период? Относно някои конкретни проекти. things what is very important is that uh, we are speaking about your controls and you said вие говорихте за методи за контрол. И... Какъв е ефекта от тези проверки и контрол? Ако направя сравнение между вашите проверки с тези на ОЛАФ, вие казвате нищо не, няма вие не установявате нищо, а ОЛАФ има друго мнение за успешни проекти. Има ли някакво заключение, което можете да извлечете с оглед на бъдещето? Вие пропуснахте един дебат преди това и ам, тогава говорихме за злоупотребите с европейски средства в Унгария, Полша и Словакия. Занимаваме се от известно време с този въпрос, включително и с Чехия. Колегата Шодрова. Дякой, пани předsedkyně, за udělení слова. Благодаря, госпожо председател трябва да кажа, че не съм изненадана от положителното въздействие, за което говори генералният директор. Аз съм убедена, че Кохезионните фондове имаха много положително въздействие върху Чешката република и знам това, защото съм от регион в източната част на страната, който е получил много средства и без кохезионните фондове щеше да ни бъде много по-трудно да наваксаме и да достигнем Западна Европа. Освояването е 45%. Това се дължи на промяната в министерствата, в администрацията. Това означава, че ние трябва да инвестираме в капацитет – което видяхме и в графиките. Знаем, че Чешката република използва средства за тези графики. Вие препоръчвате, че в последващия период да се прехвърли тежеста върху научната дейност и развойната дейност. Искам обаче да посоча, че това би могло да окаже въздействие върху различията между, столична, между столицата и останалата част от страната, защото основните научни институти са се в Прага и Бърно. Да, разбирам, че научно-развойната дейност ще бъде двигателя на развитието. Ако обаче всички средства отидат, в, отидат там, ще се задълбочи разликата между централните и периферни региони, така че аз мятам, че ние трябва да продължим да инвестираме в инфраструктурата. Колегата Либерацки. Благодаря. Моля за извинение, аз не можах да изслушам изложението. Като заместник председател на Европейския парламент имах други ангажименти, но искам да ви благодаря. Важното от гледна точка на кохезионната политика е лошото изпълнение на проектите. Това е важно онова, което виждаме в Полша, че често започваме проекти или група проекти, особено в областта на инфраструктурата и никой проект не бива приключен от началото до край. Кохезията ще спечели, ако магистралата бъде довършена от Полша до Германия, но често това не се случва. Често правителствата прехвърлят средства в зависимост от политическите си цели и ги насочват в райони, където искат да се харесат на гласоподавателите. Комисията трябва да е по-стрикна. Когато говорим за слабости, има сектори, които изостават. В Полша един от тези сектори е железопътния сектор. ЖП инфраструктурата изостава и мисля, че Европейската комисия твърде снисходителна, няма достатъчно натиск. Ние трябваше да окажем натиск при подготовката на железопътните проекти. Твърде често комисията е твърде снеснодителна, ако не се модернизира инфраструктурата, а, ако не се инвестира в нов подвижен състав, е възближаването в транспортния сектор, но не говоря само за него, няма да има сближаване, независимо от милиардите, които се наливат в подобни проекти. Така че комисията, според мен, трябва да бъде по-стрикна е, в, е, е, при изпълнението на проектите. А, проектите трябва да се приключват, за да се реализира добавена стойност не бива да помагаме на правителство да, нас, да обръща внимание само, да речем, на Южна Польша, защото много политици са от там, или пък Източна Польша, защото там има силна подкрепа за управляващите. Мисля, че в нашият, в тази комисия виждаме, че ЖП секторът в Польша е отрицателен пример. Искам да попитам защо бездейства е, Европейската комисия? Може би нашата комисия по бюджетен контрол трябва да предприеме нещо. Благодаря. Е, благодаря за е, изчерпателното представяне на фондовете за сближаване в Вишеградските страни, въпреки че беше хвърлена не винаги положителна светлина върху моята страна Унгария. Ние знаем това отдавна и търсим обяснение на различния напредък в Унгария. И затова искам да попитам господин Люметро не го чува вашето изложение. Има ли ясна картина за това, което се случва в Вишеград и Унгария а, и, и защо Унгария се различава? Къде, а, къде бърка Унгария при изпълнението на проекти по а, политиката на сближаване. Да, дали е, нивото на корупция в Унгария е по-високо или пък проектите са лоши, е, средствата се изразходват за глупави проекти от части по политически причини. И това е важно, защото говорим за политиката на сближаване след 2020 година а, ние трябва да дадем отговор на въпроса защо се проваля тази политика в някои страни от източна Европа и какво да направи комисията, за да се изразходват тези средства по-добре. Имаме ли нужда от по-категорични, по-стриктни мерки за борба с а, корупцията? Или пък трябва да покажем, че Европейските цели и приоритети трябва да се съблюдават, а не да се изразходват средства с предизборни цели. Това е много важно, защото в противен случай в следващата МФР ще разхищаваме средства по същия начин, по който стана в, по време на предишния бюджетен цикъл. И аз искам да помоля комисията да ни даде а, своето обяснение за различните резултати в държавите член. Господин Селер. Благодаря, госпожо председател. Аз също смятам, че подкрепата от европейските структурни фондове е много важна за страните от Централна и Източна Европа. Тези средства са довели до положителни промени. Не трябва да забравяме, че в тези страни се извършва трансформация през последните 20 години. До 1991 година економическия модел е бил съвсем друг. Това е бил социалистическият колективен економически модел, т.е. партията е управлявала и е задавала по какъв начин да се развива економиката пазарната економика се преподавала от учебниците на Карл Маркс и е, когато комунизмът е, рухна, социализмът се разпадна и навлязоха елементи от е, пазарната економика. Първо беше казано, че печалбите в тези страни могат да са много големи, но старите ръководни кадри в тези страни си останаха и те знаеха по какъв начин най-добре може да се използват ресурсите в страните им. Това се усеща и до ден днешен, за съжаление, в въпросните страни. Това води и до въпросното развитие, което ние критикуваме отчасти. Не трябва да си затваряме очите трябва и за напред е, много внимателно да много внимателно да наблюдаваме развитието на място. Развива си едно ново гражданско общество, което следи какво правят силните на деня и ам, те имат нужда от подкрепа, но разбира се, понякога ситуацията е опасна. Това го видяхме в случай с убийството на журналиста в Словакия. Такъв случай имаше и в Малта. Нещо друго, що се отнася до данните за безработицата в Полша и в другите страни, това се дължи на факта, че тези страни са членки на Европейския съюз че и а, се ползват от свободното придвижване на а, хора. Ще видите, че на Запад 50% от а, колите са с полска регистрация, много от и в Берлин се увеличава броя на гражданите, които имат полски паспорт, но живеят постоянно в Берлин. Това е едно от предимствата на Европейския съюз, а именно, че ем, се е подобрила ситуацията с работната ръка в въпросните страни. Дори беше казано, че има и недостиг на работна ръка в страните, които обсъждаме. Много от кадрите са напускат източните държави членки и отиват да работят на Запад и трябва да следим и тази тенденция. Благодаря ви. Господин генерален директор, кажете дали сте доволен от това, от този резултат, а именно от отпуснете 260 милиарда евро и какво е постигнато с тях. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за коментарите и последващите въпроси. Никога не би не трябва да сме удовлетворени. Винаги има с какво да се подобри въздействието на обществените инвестиции. И това е и философията на колегите в Генерална дирекция Реджио. Ние не смятаме, че сме открили магическата формула за развитието. Мисля, че никой не е открил такава формула и искаме да да обогатим знанията си, като използваме данните. И нашият много открит подход насочен към търсенето на добри практики намира отражение в големия брой пилотни проекти, по които започнахме работа през последните години, по-конкретно за региони, които са най-отдалечени от е, средното за Съюза. И както е, някой от вас е, спомена, има опасност да бъдат изоставени, ако само столиците вървят напред. Е, този пилотен проект е наречен инициатива изоставащи региони и той проектът започна да се изпълнява преди няколко години. Оттам научаваме много ценни неща. Мисля, че това е философията, която изповядваме. Не твърдим, че знаем, но твърдим, че се учим заедно с държавите членки. Надявам се, че ще успея и да ви убедя че ние не си затваряме очите пред това, което се случва в държавите членки и правим така, че държавите членки да чуят нашия глас тогава, когато преценим, че те не вървят по верния път. Ще се опитам да бъда изчерпателен в отговорите си, като ще започна с госпожа а, Длабайова. Да, очевидно. Ползите за отделни държави членки а, не спират на границите и е очевидно, че много положителните тенденции в економическата дейност, които очертах, са от полза и за други държави членки. По, в рамките на единния пазар по два различни начина. Първо, по по силата на сключването на договори, много от фирмите които са от Западна Европа, получават договори за инфраструктурни проекти. И второ, засилената економическа дейност подпомага и търговията. Това се вижда в дела на износа и вноса в БВП през последните тези страни. Този делът на износа се делът на търговията се увеличи и това увеличение е от полза за всички в Европейския съюз. След тази точка в дневния ред имаме точка посветена на определен казус в Чешката република, но господин Штеховски повдигна въпроса за непрозрачни фирми, Е, искам да дам по-общ отговор. В Чешката република от е, доста години е, се допуска анонимно се допускат анонимни акционери и беше истинската собственост на фирмите оставаше скрита и съветът е, настояваше по силата на препоръките по страни и сега чрез четвъртата директива за срещу изпиране на пари, току-що транспонирана от Чешката република, постигнахме пробив по този въпрос. И така, анонимните акционери в Чешката република вече няма да могат да съществуват и можем да сме спокойни, само, само до някъде спокойни, защото управляващите органи при специални програми за малки и средни предприятия, трябва да проверят и да се уверят, че действително става дума за малки и средни предприятия. И когато извършихме одит на системата преди една година, не бяхме напълно удовлетворено, че управляващите органи достатъчно задълбочено анализират информацията, предоставена от предприятията и просто приемат това, което фирмите им дадат. Ние се обърнахме към управляващите органи да извършат системни проверки и те това и правят. Попитахте какво е въздействието на нашите мерки за контрол? Ако вземем последния период, а, те доведаха до корекции на стойност милиарди. Националните системи за също доведаха до корекции. Така че аз мисля, че ние ви предоставихме подобни цифри. Готови сме пак да го направим. Така че в това отношение показахме, че с процеса по приключване за период 2007-2013 година, е, процента на грешките ще бъде под 2, благодарение на корекциите през годините. По измамите и мисля, че това имахте предвид, когато споменахте докладите на ОЛАФ. Вярно е, че не винаги имаме едни и същи заключения. като тези в докладите на ОЛАФ. Ние предоставяме докладите на ОЛАФ на националните власти. И след това те могат да дадат своите коментари, допълнителна информация и така нататък. Често се стига до корекция, но може би не 100% корекция, как, каквато в миналото е била препоръката на ОЛАФ. Но е, искам да кажа ясно, че докладите на ОЛАФ се предприемат е, много сериозно и е, в, в докладите на Олаф не винаги става дума за измама. За случай на измама корекциите са винаги 100%. Госпожа Тодорова. You, you, um... Ройдова. Вие Казахте, че източната част на Словакия е нямало да се развие толкова положително, ако не е имало европейско финансиране. Но иновациите, беше казано, може да доведат до някои различия в бъдеще. Инфраструктурата не е единственото като решение, за да се навакса изоставането. Иновациите е, понякога трябва да имат водещо място и това е нещото, което целим посредством подхода с пазарната специализация на регионално ниво се прави опит да се очертаят какви са силните страни и в бъдеще да се постави акцент върху тях, за да можем да се придвижим напред. Много често говорим за наваксване на развитието и трябва да видим какво е ъм, съдържанието и целта на разходването на средствата във всички тези държави членки. Може би ще трябва да се помисли по-внимателно в бъдеще защото средствата неминуемо ще бъдат намалени в сравнение с настоящите нива. Господин Либерацки, не съм съгласен с вас. Първо, относно незавършените проекти. Нека да сме наясно за какво говори. Тези проекти ем, разчитат на възстановяване на средствата по тях. Вашата комисия се занимава много отблизо с ситуацията в Гърция. Там има срокове, ние ги следим също. За последния период трябва да кажем, че всички проекти, които са подкрепени по предходния период са завършени до март месец. За новия период това не може да се каже със сигурност. Проектите трябва да бъдат не само приключени, но да са от полза и когато има ползи от тях, тогава те получават и тази грантова помощ от нас. Нещо, което беше казано по отношение на магистралите, които не са завършени и до днес и които преминават от южната към северната граница и от източната към западната граница. Магистралите до сега са строени по много прогресивен начин на отделни отсечки по 20 км и така са свързвали севера с юга. Сега има някои приоритети, които могат да си поставят държавите членки да посочат кои отсечки искат да завършат първо. Трябва, може да се помисли по този въпрос и да се види до каква, каква степен на зрело са стигнали въпросните проекти. Нека да кажем, че когато става дума за С6 в Северна Полша, там ще настояваме да се постигне по-висока степен на европейска добавена стоеност по този проект. Инфраструктурата е нещо важно. Сега ще кажа, че не съм съгласен изцяло с вашата оценка. В Полша има съвместен експертен екип, съвместна работна група, като се включва полското правителство, полската агенция. Ние също участваме, полската ЖП агенция, ние също участваме и искаме да окажем съвместен политически натиск, доколкото е възможно, върху органа, който трябва да разработва тези проекти. И както знаете, в миналото това не се е случвало. Целта на всичко това е милиардите, които са предвидени за този програмен период, трябва да се използват за развитието и подобряването на ЖП инфраструктурата. Вярно е, че в миналия период е имало промяна в сравнение с първоначалните планове, що се отнася до подобряване на ЖП мрежата, като се е взело предвид и подобряването на подвижния състав. В началото е, са липсвали проекти в е, тази област. Използването на ЖП мрежата не е, е претърпяло никакво развитие. Нещо Друго, което е важно, е, че когато се смени подвижния състав в Полша, пътникопотока се увеличи рязко с 40% в сравнение с предходните няколко години. Ние не искаме да спираме тази тенденция. Ние искаме да се справим с този костелив орех и да работим и за напред в тази област. тук генералният директор поне започна започва изпълнението на мерките по този план. Ще работим съвместно с полското правителство, за да постигнем напредък. Относно разпределянето на проекти и средства между отделните полски региони, искам да подчертая, че в този програмен период фондовете са регионализирани до голяма степен. Повече от половината от средствата, разпределени в Полша, са били предоставени посредством разпределяне между регионите национално ниво. Относно източните и южните региони, акцента пада върху тях най-вече. И ако разгледаме относителните нива на развитие, ще видим, че там са най- слабо развитите региони в Полша като в Полша нивото е 50% в сравнение с средните нива в Европейския съюз. Защо Унгария изостава в сравнение с останалите държави членки? Ами, очевидно е това, че Унгария се справя по-лошо от останалите държави членки. Има период, който е много специфичен като ам, обхваща и най-лошата економическа и унищожителна криза за последните 80 години. Унгария беше засегната от тази криза по много по-различен начин от останалите три държави членки. Унгари се от микроекономическата помощ от МВФ и от ЕС за периода 2008-2009. Така че има много а, сериозни сътресения, които доведоха до обесценяване на валутата, а, сътресения в банковия сектор, които което доведе до редица ограничения. И това е нещо, което беше споменато. По-късно обаче се вижда, че през последните три години Унгария е набрала инерции, не застава толкова много от останалите три държави членки. Можем да разгледаме и е, препоръките специфични за всяка държава членка. Та в тази връзка Унгария е по-различна от останалите, защото винаги е имала по-значителен дял на публичните разходи като част от БВП в сравнение с останалите държави членки, като делът се доближава до този на развитите страни в Европейския съюз, като този дял около 50%. Унгария е постигнала успех, що се отнася от тази нестабилна микроекономическа ситуация. Като цяло, като погледнем акцента, който ние сме поставили в този период и как да се ориентира точно фондовете, и има ясно движение към иновативни в, разходи в, за иновации и изследвания. Унгария, що преминава от 1,3% през 2012 година към 1,8% през 2017 година. То вижда, че значителното увеличение на средствата, които се отреждат за иновации, научно-изобателска и развойна дейност. Това означава, че нашите фондове ще доведат до положителни развития. Искам освен това да ви привлека вниманието към макроекономическите симулации и резултатите от тях не значи, че нашите фондове не са допринесли за нищо в, в, Унгария. Както предложих, както казах, има и фактори, които са изиграли негативна роля по отношение на Унгария. И има въздействие, което се оценява на 5,3% от БВП през 2017 в сравнение с а, а, периода преди това. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за милите думи. Много е интересна тази дискусия за кохезионната политика. За мен е много интересна тази тема, защото отговарям за тази глава в рамките на сметната палата. И има връзка между економическото развитие и кохезионната политика в държавите членки. Сметната политика също извършва редица действия в тази област. Много одити са извършени те са обобщени във въпросната глава, която споменах. Има специален доклад, който се обмисля и от вашата комисия. Ще кажа някои думи за дейностите на Сметната палата по отношение на кохезията. Извършваме одити за нередностите всяка година, което води до определя нивото на грешките в държавите членки. Има области, в които в миналото имало високо ниво на грешки, а сега се наблюдава намаляване на тази тенденция от 2007 година насам. Не можем обаче да сме прекалено спокойни, защото този а, прак на вещественост от 2% все още е надвишен. Относно изпълнението, то е свързано с много от кохезионните дейности. През 2018 имахме одит, свързан с упростяването на кохезионната политика. Смятам, че този доклад ще допренесе към целия дебат. Нещо друго, което искам да спомена, през 2015 имаше одит за обществените поръчки в областта на кохезията. Започнахме наскоро сходен одит, свързан с измамите в кохезионната политика. Седем страни България, Франция, Гърция, Латвия, Румъния са обхванати и началото на 2019, до средата на 2019 ще е готов доклада по този одит. Изготвяме работна програма за 2019, като обмисляме различни одити, като предвиждаме участието и на председателите на комисиите. Ние искаме да засегнем и различни аспекти от обществените поръчки, като се позовеме позовем и на одита от 2015 година. Това е. Благодаря ви. Благодаря. Така, приключваме с тази точка от дневния ред. За следващата точка трябва да останете тук, господин генерален директор, за проекта Штъркилово гнездо. Може ли да ни ам, информирате за актуалното състояние на нещата? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, I think I will... Благодаря, госпожо председател. Ще представя нещата в хронологичен ред. Както знаете, през март 2017 година държавите членки трябваше да ни представят пакетите си за приключване на програмите по, за програмен период 2007-2013. Властите в Чешката република го направиха, включително за програмата Централна Бохемия която включва подкрепа от близо 2 милиона евро за една фирма, наречена Штъркелово гнездо. Чешките власти посочиха, че този разход по съответната оперативна програма се разглежда тъй като се извършват разследвания от националните органи и от ОЛАФ. През декември на миналата година ОЛАФ финализира своя доклад. Ние получихме екземпляр от него. Този доклад беше също изпратен и до чешките власти и възоснова на него където се посочваше, че Штъркелово гнездо, гнездо не е независимо малко и средно предприятие, а компания, която трябва да се разглежда а, като част от групата Агрофуд. И за това няма право на помощи по линия на помощта за малки и средни предприятия. На базата на доклада на ОЛАФ ние предложихме на чешките власти да оттеглят е, разходите от програмата за Централна Бохемия. Те приеха това предложение през месец февруари. По този начин можем да пристъпим към приключване на програмата с този разход, е, който е оттеглен, изключен от нея. До тук е стигнала процедурата. Не е оказана подкрепа от бюджета на Европейския съюз за този проект. Благодаря ви много. Да, това беше вя... много важно пояснение. Господин Шдеховски, благодаря ви за дадените разяснения. Аз се запознах с доклада на Олаф, информация за него изтече. И ме обвиняваха мен за това, но всъщност аз не съм предприемал никакви действия срещу министър-председателя бавеш, но ние не говорим за това сега. Това, за което трябва да говорим, е да видим как се стигна до тук и, и как можем да избегнем повторение на подобна ситуация в бъдеще. В самото начало на доклада се съдържа информация която посочва, че компанията от самото начало не е действала прозрачно, никой не е знаел кой е нейният собственик. И това не бива да се допуска отново. Не бива да допускаме някой да а, създава компания, без да посочва реалния собственик и да твърди, че е малко или средно предприятие. Освен това, трябва да имаме доверие, но също времено да проверяваме а, информацията. Ние не можем а, да вземем безкритично това, което ни представят а, фирмите. Има бази данни, има регистри, където може да се провери дали дадена компания е действително малко или средно предприятие или не. Беше споменат одита от Генерална дирекция Реджио, която не е установила никакви нередности. Ние трябва да променим начина по който се провеждат тези одити. Тези одити трябва да се правят по-интелигентно и те не трябва да бъдат само хоризонтални, но и вертикални. Трябва да разглеждат неща, които имат връзка. Ние ходим на мисии, там не се казва, че са преминали 10 одита и нищо не е констатирано. Защо тогава само Олаф е констатирал, че има измама, какъвто реално е случаят? И на последно място Искам да запитам, защо се боим да публикуваме констатациите. Финансовият министр на Чешката република заяви, че трябва да се обърне към юристи, за да се произнесат те дали трябва да се публикува докладът на Олаф или не. Но доколкото знам, не е направено нищо до момента. Мисля, че по-голямата част от доклада може да се публикува. Това само ще подобри доверието към Съюза. Вие ни дадохте добри примери как кохезионните фондове помагат на економиката, но за съжаление има случаи, когато те са свързани с измами. Надявам се следващия път да можем да обсъждаме по-положителни случаи вашата генерална дирекция е тази, която трябва да прецени дали реализираните в Чехия проекти са били от полза за Чешката република и за Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Лабайова има думата. Като заместник председател на Комисията по бюджетен контрол, искам да кажа какви са нашите компетенции в сравнение с тези на Генерална дирекция Реджио. Господин генерален директор, имам три кратки въпроса към вас. Не съм запозната в подробности с този проект. Първия въпрос е, можете ли да потвърдите, че окончателната сума на разходите е тази, която е посочена от ОЛАФ и че няма да има отражение върху средствата, които трябва да бъдат изплатени по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Това е от декември 2000... Става дума за декември 2018. Можете ли да потвърдите, че чешките власти са се съгласили с разчетите, включително ам, извадените суми. И това е направено през януари. Можете ли да потвърдите, че няма финансиране от Европейския съюз по проекта Штъркелово гнездо? И че не се очаква възстановяването на суми от страна на комисията. Господин генерален директор, не се занимаваме с този въпрос, защото първоначално това беше европейски проект. В противен случай нямаше да се занимаваме въобще с а, този проект Штъркилово гнездо. Чешките а, власти решиха по-късно да се оттеглят от европейското финансиране, но първоначално проектът беше европейски и един важен чешки политик беше и шеф на одитния орган и много дълго се занимаваме с тази тема. Не искам да става впечатление, че ние тук се караме с някого само защото ни доставя удоволствие тук става въпрос за нещо друго, за организационните слабости в контролните и одитни системи в Чехия. В 2014, когато започнахме, нямаше забрани за дружества без участие на членове на правителството и така нататък. За Чехия е важно, както и за други държави членки, да се постигне яснота по въпроса. Господин генерален директор, имате думата. Äh, Благодаря, госпожо председател. Господин Ждековски, ще бъда сравнително кратък, като имам предвид информацията, която вече беше предоставена по предходната точка. Въпреки, че не зададохте за това, искам да подчертая най-напред, че искахме да получим достатъчни уверения, че Штъркелово гнездо, гнездо е изолиран случай. В контекста на приключването на периода 2007-2013 ние поискахме от одитния орган да направи много щателна проверка 13 проекта за малки и средни предприятия на случайен признак подбрани. И всъщност това беше направено и не беше констатирано нищо. Това е за миналия период. Що се отнася за настоящето, за периода 2014-2020, Тук съм напълно съгласен с това, което казахте. Ние извършихме предварителен на, на одитна проверка по програмата за научно-изследователска и развойна дейност, която предоставя най-много средства за малките и средни предприятия в Чешката република. Това стана през миналата година и констатирахме, че управляващият орган действително е разчитал в голяма степен на информация, която се предоставя от самите малки и средни предприятия и ги приема за чиста монета. Ние настоявахме управляващият орган да осъществи осъществява задълбочени системни проверки на информацията. И именно това правят сега. Както се вижда, започна периодът по този начин и ние също направихме проверка на проекти, които са получили вече подкрепа и не сме установили подобни други случаи на лъжливи малки или средни предприятия. Мисля, че сега сме въвели нужната система за надлежни проверки в Чешката република и също е на лице и правна уредба, която да позволява на управляващите органи да правят внимателен преглед на малките и средни предприятия, на техните реални собственици. Относно публикуването на доклади, доклади на ОЛАФ, както и всякакви други доклади, това беше въпрос, който беше повдигнат тук, но той не е от а, моята компетентност. Госпожа Лабайова, аз не разбрах добре първият ви въпрос. По вторият ви въпрос, да, чешките власти се съгласиха да извадят този разход от програмата за Централна Бухемия и това ни позволи да приключим програмата миналият месец. Третият въпрос, който зададохте. Да, действително това означава, че средства от Европейския съюз не са вложени в проекта Штъркелово гнездо. Колегата Лабаява попита дали посредством по-късното решение, свързано с проекта, Чешката република е загубила средства. No, the Czech Republic. Не, Чешката република няма намаление на средствата по програмите им след изваждането на тези средства. Благодаря. Благодаря ви много. Ще ви поканим отново. Много ни беше приятно. Благодаря и на вашия екип, който издържа геройски тук нашето заседание. Хубаво е да останем във връзка. Днес в 14.30 продължаваме с изслушването на комисарият Йотингер. Е, изслушването е свързано с скорошното назначаване на генералния секретар на комисията.